относно положението в Гвинея. Виждам, че Сесилия Малмстром е готова да вземе думата. Имате, госпожа министър. Благодаря, господин председател. Минавам от една точка, от една важна точка към друга. Благодаря много. Е, уважаеми господа депутати, Включили сте в дневния ред изключително много важен, изключително важен въпрос. Знаете, че на 28 септември понеделник над 100 човека бяха убити в е, Гвинея, в Конакри, където Военните стреляха по демонстратори, които демонстрираха срещу предполагаемото намерение на капитан Муса Дарис Камара да се кандидатира за президент. На този етап властите не позволяват реално преброяване на броя на пострадалите, но има над 1200 ранени и има доказателства, че е, свидетелства, че войниците са изнасилвали жени по улиците. Броя на арестуваните също не е уволнен. Разбити са жилищата на ръководителите на опозицията – има и други атакти. На следващия ден капитан Камара изрази своето съчувствие към жертвите, назначи разследвания и каза, че се дистанцира от убийствата, защото това са сили извън негов контрол. Европейският Юс веднага се изказа отрицателно. Хавиер Солана веднага настоя за освобождаването на арестуваните и за пълно разследване на събитията. Насилието в Гвинея бе осъдено от целия свят. Африканския съюз заяви, че осъжда събитията и смята да и настоява за пълно разследване. Иска се пълно международно разследване. По неконституционен път бе предадена властта в Гвинея миналата година и се иска зачитане на правата на човека и връщане към конституционния ред. Иска се зачитане и на разпоредбите на споразумението Котону. Ние не сме сами. Международните ни партньори работят заедно с нас. Африканския съюз и Екова се решиха да изключат Гвинея, докато не въведе, докато не даде условия за демократично избран на управление и парламент. През март военната хунта постигна съгласие с опозицията за провеждане на избори преди края на тази година. Нещо, което ни даде надежда за, мирна демократич... за мирно и демократично предаване на връста. На властта капитан Камара по-рано бе заявил, че няма да се кандидатира за президент и че ще се погрижи да се измени Конституцията така, че възможно най-бързо да се проведат избори. Какво можем да направим така, че да подкрепим народа на вине в неговото желание за демокрация, върховенство на закона и свобода? Първо, трябва да прилагаме политически натиск върху режима в Конакри. Решението на капитан Камара да не се кандидатира би било е, един добър вариант тук. Международната контактна група и намесата на посредници за на господин Компроре е, за посредничество между двете страни в Гвинея може да доведе до допълнителни добри резултати. Необходимо е също така да се разследват най-големи подробности насилията в Гвинея. Ще има среща на тройката в Адис Абеба и там ще се вземат допълнителни решения. Също така трябва да подкрепяме гражданското общество. Това ще зависи, разбира се, от желанието е, на властите в Гвинея да се ангажират в е, диалог и да се въздържат от насилие и да зачитат политическите свободи на гражданите си. Ще положим всички възможни усилия, за да може да помогнем на гражданите на Гвинея в този толкова тежък момент и да помогнем на Гвинея да се върне към гражданско и конституционно управление. Насърчаваме всички граждани на Гвинея да се въздържат от насилие и да се стремят към мирно предаване на властта. Благодаря, господин председател. Благодаря. Благодаря ви много, госпожо министър. Само една бележка на, на вниманието на колегата, вдигнал синята карта. Имате право да вдигате синята карта, но само по повод изказване на депутата, не на представител на съвета. Сега ще дам думата на представителите на политическите групи. Господин Качмарек е първи. Имате думата господин Качмарек. Благодаря ви, господин председател, госпожо министър, госпожи и господа. Кризата в Гвинея е свидетелство за един по-масштабен проблем, на който сме свидетели и другаде в Африка. Говоря за недостатъчните, незрелите механизми на гражданското общество. Защо е важно това за нас? Не само защото сме привързани към ценностите си, а и по чисто прагматични причини. Много говорим за резултатността на помощта за развитие, която оказваме и това е напълно разбираемо. Европейския съюз е най-голям източник на такава помощ. Не можем да се примирим с факта, че ако страните бенефициенти не могат да опозотворяват помощта ни, единственият изход е да престанем да ги финансираме. Господин Камара е казал вчера на френски представители, че прекъсвайки връзките с Гвинея, Франция очернила, опетнила името на цяла Африка. Нищо подобно. Е, френската позиция е напълно основателна и ние би трябвало да бъдем също толкова стриктни. Парадоксално е, но не можем е, да бездействаме. Трябва да настояваме да се сложи край на насилието. Удовлетворени сме от това, че президентът на Борткина Фасо е на посещение в Гвинея. Трябва да окажем подкрепа на Африканския съюз. Африканският съюз обяви е, решението си да наложи санкции, ако не бъде възстановен конституционният ред. Приветстваме Швеция за усилията и. Швеция има доказани постижения е, в това отношение. Да се надяваме, че и нашите усилия няма да останат безрезултатни в дългосрочен план. Господин Патрис Тиролиан, три минути. Благодаря, господин председател. Развитието на обстановката в Гвинея, което буди тревога налагат твърда реакция от страна на Европейския съюз. Както добре знаете, на 28 септември 2009 година е, гвинейски е, военни е, са употребили насилие срещу мирна демонстрация с множество жертви и ранени. Гвинея е страна познала само два диктаторски режима от извоюването на своята независимост. Време е, е тази адска спирала да бъде прекъсната. Е, Европейския е, съюз заклейми държавния преват на капитан Камара още през 2008 година тогава се позовахме на споразумението от Котону, за да се изработи пътна карта за преход към демокрация в е, е, Гвинея. В това число в срок от една година трябваше да бъдат произведени свободни е, избори и да бъде поет ангажимент Камара да не се яви на изборите, както и неговите съратници. От тук и а, а, опитите на Камара да отложи изборите за 2010 година, да избягва раз, разговорите за своята кандидатура. И от тук кръвопролитието на 28 септември бе провокирано от призивите Камара да спази своите ангажименти. А стремежа на Камара е да елиминира всяка демократична опозиция, за да остане на власт. Международната общност единодушно заклейми действията на гвинейския е, режим. Е, наскоро с основание Комисията по рибното стопанство на парламента отказа да гласува споразумение в областта на риболова с Гвинея във връзка с е, последните събития. Европейския парламент с нетърпение очаква решенията на съвета. Най-напред възнамерява ли съвета да настоява за свикването на Международна анкетна комисия? Как смята да действа съвета, за да гарантира спазването на поетите ангажименти от гвинейския режим за произвеждането на свободни избори и това без участието в тези избори на президента Камара или на други членове на неговата партия. Във връзка с поразумението от Котону, какви мерки смята да предприеме съвета и най-сетни какви са конкретните ангажименти на съвета в подкрепа на различните а, е, а, е, е, инициативи на други международни организации, в това число Африканския съюз. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Николо Риналди е следващият оратор. Благодаря, господин председател, скъпи колеги, госпожо министър е, Либа Цицилия. За начало от името на моята политическа група на либералите ще изразя съчувствие на всички близки на жертвите Миналата седмица се срещнахме с представители на Африканският конгрес. Срещнахме се и с представители на либералите в Гвинея и говорихме именно за събитието от 28 септември, за насилието, за кръвопролитията. Нашето искане в подкрепа на казаното от името на съвета и председателството е виновниците да бъдат е, задържани и да получат е, наказание, а в Гвинея да се наложат принципите на демокрация. Същевременно не бива да забравяме и силата на санкциите, защото там наистина е, се вършат безобразия. Що се отнася до споразумението за риболов, в комисията за риболов повечето от колегите бяха на мнение, че за момента споразумението би трябвало да бъде блокирано. Но а, ние се надяваме, че в скоро време ще бъдат наложени именно тези основни принципи, свързани с човешките права, с демокрацията, особена помощ и особено нуждаещи се в това отношение трябва с жените и децата, на тях трябва да бърнем особено внимание. Международният наказателен съд също би трябвало да бъде много активен в целия този процес, защото справедливостта е много важна в този случай и справедливостта означава извършителите на тези кръвопролития, на тези изверски убийства да бъдат наказани. Госпожа Жули има сега две минути. Господин председател, госпожо министър, уважаеми колеги, не можем да запазим мълчание пред драматичните събития от миналата седмица в Гвинея. Насилието, с което опозицията, след които и жени <coughs> бяха посрещнати от правителството, е, не могат да не бъдат заклеймени. Възползвам се от възможността да изразя солидарността си с е, е, жертвите, с техните роднини, много от които все още очакват от властите да бъдат върнати личните вещи на техните близки. Ние имаме възможност да реагираме на тези събития и да отправим категоричен сигнал на гвинейското правителство, като и отхвърлихме проекто споразумението за риболова с Гвинея. Очакваме на следващата пленарна сесия целият парламент да гласува по този начин. В тази връзка мотивите са, че има основание да се съмняваме в начина по който биха били използвани финансовите средства по това споразумение от Гвинея. При това последните събития е, ни използват съмнение, че отпуснати финансови средства биха могли да бъдат използвани срещу гвинейския народ. Уважаеми колеги, Европейският парламент не може да има положително становище е, по това споразумение, е, след като още кървят раните на пострадалите. Става въпрос за категоричен сигнал в противен случай аз не бих могла да се примиря с подобно неблаговидно поведение. Благодаря госпожа Вергия, две и половина минути. Господин председател, госпожи и господа, уважаеми колеги, новоизбран член на Европейския парламент, както и много други тук, аз бях скандализирана от последните събития аз съм тук като водач на листа във Франция и бях избрана като воинстващ привърженик на правата на човек. Събитията в Гвинея не могат да ме оставят безразлично, тъй като именно правозащитниците в Гвинея станаха жертва на жестоко насилие. Повече от 250 е, е, души са били застрелени, застрелени повече от 2200 души са били ранени, както казахте и вие, е, госпожо министър, и репресиите продължават до ден днешен. А става въпрос за мирно протестиращи, за хора желаещи да напомнят на господин Камара поетите от самия него ангажименти. Няма съмнение по свидетелствата, които стигат до нас, е, че е, е, именно близки до властта, за разлика от това, което твърди президента на Гвинея, които са извършили тези зверства. Гражданското общество на Гвинея призовава международната общност за помощ. През последните месеци Националния съвет на гражданското общество в Гвинея организира е, е, образцова е, кампания, безпредседентна в Африка, в стремежа си да напомни на гвинейските власти за поетите от тях ангажименти. Е, ние също не можем да е, останем мълчаливи и днешният дебат е, се провежда по наше искане, по искане на Обединената европейска левица. И може ли да получим повече информация от вас, госпожо министър, за сегашното положение в Гвинея? Наистина има ли намерение да бъде създадена международна анкетна комисия? Аз разбирам, госпожо министър, че се прави всичко необходимо, но може ли да, да ни информирате по-подробно? Как бихме могли по-нататък конкретно да подкрепим демократичния преход в страната? Не само чрез хуманитарна, не само чрез продоволствена помощ. Настояваме, господин председател, на следващата сесия в Страсбург да се гласува резолюция, така че Европейския парламент да не се задоволи само с разговори, а да действа, както действа миналия месец януари. Още веднъж нека кажа, е, е, пред лицето на неотложна необходимост сме е, гражданските организации на място в Гвинея ни предупреждават, че е възможно да избухне етнически конфликт. Благодаря. Господин Скота е поискал думата, но не го виждам в залата. Ако наистина не е тук, ще дам думата на госпожа Ронзули, Народна партия. Благодаря ви, господин председател. Скъпи колеги, госпожо министър Малстрем, вие много добре описахте ситуацията в Гвинея. От няколко седмици има сблъсъци, свързани с жертви, с кръвопролития. А, става дума за хора, които всъщност по мирен начин желаят да изразят своята воля и демонстрират. Правителството в Гвинея потиска тези протести и не дава възможност на хората да изразят е, свободно мнението си. А ние всички знаем, че е, възможността да изразиш мнението си <laughs> е всъщност е, едно от основните права на всеки човек и това право не бива да бъде нарушавано. Паритетната асамблея на е, Европейския съюз, която е, е, отговаря за сътрудничеството с африканските страни. Миналата седмица реагира на тези жертви. 157 са застреляните. Още повече е броят, още по-голям е броят на ранените. Президентът Камара не желае чуждестранни е, военни части да е, се опитват е, да умиротворят връждуващите в страната. А колегата Риналди също говори по тези въпроси и аз подкрепям казаното от него. Жени, деца, са най-силно засегнати, те са най-пострадавши и аз по тази причина се обръщам към всички колеги, към представителите и на съвета и на комисията. Ние би трябвало да търсим консенсус и би трябвало да намерим общ знаменател на нашите усилия и всичко това, което правим, за да възтържествува демокрацията и свободата в Гвинея. Семействата, които а, са засегнати от събитията, трябва да получат нашата помощ. Аз изразявам моето съчувствие. Госпожа Лявин, една минута. Благодаря много. Уважаеми господа депутати, е, госпожа Малмстрам, аз посетих Гвинея миналата година през декември като член на комисията по рибно стопанство и много добре знам за какво става дума. Мисля, че е изключително неподходящо това, че Европейският е, съюз продължава да изпълнява своето споразумение с Гвинея по отношение на рибното стопанство, въпреки че то беше договорено две седмици преди преземането на властта, мисля, че е скандал за Европейския парламент, ако след две седмици гласуваме подкрепата си за едно споразумение в областта на рибното стопанство, което да даде към края на ноември над 1 милион евро на Европейския съюз Говорим за, за, тази цел. Говорим за 25 риболовни кораба, които а, смятам трябва да продължат своята риболовна дейност другаде. С факта, че комисията в момента твърди, че средствата ще отиват а, за гражданите на Гвинея, всъщност изобщо не е верен. Изобщо не знаем къде отиват средствата, които се прехвърлят под споразумението за риболов. Така че искам да ви попитам какво ще направи съвета за това споразумение и не е ли крайно време да подкрепим приятелите си от Съединените щати и да поискаме оставка на правителството? Добре, преминаваме към процедурата изказване с дигане на ръка, господин Преда. Благодаря, господин председател. От своя страна бих искал да кажа, че насилията Насилието в Гвинея е, е, трябва да бъде заклеймено. Преди два часа министър на външните работи на Франция е, заяви, че президента Камара е под подозрение е, в вземането на решение за това клане, което е изключително сериозно. Но какъв е коренът на тази криза. Той състои в това, че президентът Камарай желая да остане на власт в Гвинея. Поради което аз и приветствам факта, че президентът на Буркина Фасо, човек с голям опит на посредник в няколко африкански конфликт, конфликта, приветствам факта, че той е посредник и в случай и трябва да му окажем всяческа подкрепа. Благодаря, господин Девис. Има думата. Благодаря, господин председател. Нека да коригирам госпожа Джоли, която каза, че комисията по риболов единодушно отхвърли това партньорство с Гвинея. Напротив, само с един глас. Само един глас беше в тази посока. Е НП много ни изненада, като гласува в подкрепа на това споразумение. Както много тези споразумения всъщност е, то е, е, е доста неясно в своите основания и въздействия, и така министъра надявам се ще може да ни увери, че това споразумение за партньорство ще бъде установено. Благодаря госпожа Кристина Марбай. Благодаря, госпожа, господин председател. Като юрист, който работи в областта на правата на човека вече от над 25 години и в Унгария и по света. Мисля, че е изключително важно да се подчертае значението на Европейския съюз в борбата за постигане на права на човека по целия свят. Но много важно е Европейския съюз да го прави по един начин, така че да предизвиква уважение, т.е. да се погрижи и в самия Европейски съюз да се зачитат тези права. В момента в комисията ли председателката всъщност е, е бивш член на едно правителство, което е отговорно за много трагични събития в Унгария през 2006 година и мисля, че е абсолютно недопустимо такъв човек да е председател на Комисията по граждански свободи. Ако не направим, ако не вземем а, това предвид, няма а, да получим а, уважение от страна на никого. Благодаря. Иска ли някой друг думата? Not, the... Не виждам. Е, в такъв случай ще дам отново думата на госпожа Малмстрам да отговори на зададените въпроси и да обобщи дебата. Благодаря, господин председател. Отново изказвам благодарност на Европейския парламент за това, че постави въпроса на дневния си ред. Въпросът наистина е изключително важен и, както надявам се, разбрахте от стъпителните ми думи, ние споделяме загрижеността ви за ужасяващите нарушения на правата на човека в Конакри наистина изразяваме загриженост за това, че хора все още са задържани. Настояваме за пълно разследване на случилото се и за освобождаване на арестуваните. Мисля, мога да кажа, че Европейския съюз бе особено категоричен в позицията си. Заклеймихме събитията, господин Солана е, председателството, е, групата за връзки с е, страните от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн също заклейми, което сочи една единодушна, недвусмислена позиция на Европейския съюз. Но освен това работим в тясно сътрудничество с други международни субекти, тъй, защото международната общност наистина единно да, да заклейми е, насилието и, и да действа съгласувано. Това е единствения начин да се упражни натиск. Е, действа Международната контактна група, определен е посредник, е, президентът на Буркина Фасо. Европейския съюз членува в контактна група. Съединените щати е, са представени в контактна група и прочее. Ние призоваваме за е, оставката на капитан Камара. Цялата световна общност настоява за това. Е, готови сме в отговори на други въпроси да, да обсъдим евентуалното налагане на санкции. Те биха били по-резултатни, ако бъдат наложени съгласувано от цялата международна общност и през идните дни възнамеряваме да обсъдим с международните си партньори координираното налагане на санкции, така че те наистина да постигнат максимален ефект. Освен това, Както казах по член 96 от споразумението от Котому, водим консултации и сме замразили отпускането на всякаква помощ от Европейския съюз, освен хуманитарната помощ и помощ за подкрепа на прехода към демокрация. Що се отнася до е, споразумението за риболова, мога единствено да ви насърча да продължите разговорите си с Европейската комисия. Все пак тя отговаря за рибностопанската политика на Европейския съюз. Ние също водим своите разговори с комисията. Съжалявам, че тук няма нейн представител днес, но ви уверявам, че ще продължим да, да работим съвместно с международните си партньори, за да продължим да упражняваме натиск, да е, се проведе е, цялостно разследване на случая и един ден да се надяваме да, да се стигне и до свободни демократични избори в Гвинея. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, госпожо Малмстрем. Е, благодаря ви също така за проявеното голямо търпение. Днес цял следобета и до този късен час сте сред нас. Явно е, че вие все още си спомняте времето наскоро, когато бяхте депутат в Европейския парламент. Закривам този дебат. Пристъпваме към едноминутните изказвания. 30 минути са отделени общо. Е, така че моля да се придържате към времевия регламент. Госпожа Басеско има думата първа. Благодаря, господин председател. Приветствам е, постигнатото съгласие по проекта на